Uh, welcome, uh, Madam Председателката. Добре дошла, госпожо Тайсен кандидат за член на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, социалните умения и трудовата мобилност. Писмото от новоизбрания председател на комисията Жан-Клод Юнкер, в което се очертава вашата мисия, гласи следното. Ще координирате работата, насочена към заетост, инвестиции и конкурентоспособност. Ще си сътрудничите с заместник-председателя, отговарящ по тези въпроси, както и с заместник-председателя, отговарящ за равенството и социалния диалог. Ще работите заедно и с заместник-председателя, отговарящ по економическите и парични въпроси, както и с този отговарящ за данъчното облагане и митниците ще бъдете начало на Генерална дирекция за етост, социални въпроси и приобщаване. Ще отговаряте за реформата на пазара на труда, уменията, квалификационната рамка, политиката в областта на образованието, както и за правата на хората с увреждания и работата на Евростат. Ще отговаряте освен това за връзките с четирите ресорни агенции, а именно Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд, Европейския център по професионално обучение, Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд и Европейската фундация по въпросите на обучението. В съответствие с насоките за одобряването на кандидатурите на кандидат-комисарите, предстои парламентът да подложи на оценка кандидатурите възоснова на, цитирам, цялостната им компетентност, ангажираността им на ниво Европейски съюз и личната им независимост. Парламентът следва да подложи на оценка техните познания в рамките на съответния ресор, както и комуникативните им умения. Преди да пристъпим към изслушването, нека отбележа, че разполагаме с вашите писмени отговори на предварително поставените от нас въпроси. Нашите членове разполагат с всички езикови версии на писмените ви отговори, така че сме добре подготвени. Няколко думи за регламента на разискванията. Предстои госпожа Тайсен да направи встъпително изложение в рамките на не повече от 15 минути. В края на изслушването ще имате до 5 минути за заключителни думи. След встъпителното изявление на госпожа Тайсен ще бъдат зададени 45 въпроса от членове на Европейския парламент. Дебатите ще се водят на така наречения принцип на пинг-понга, т.е. ще има поредица от 3-минутни слотове. По една минута за въпрос и по две минути за отговор. Тъй като времето ни е ограничено, ограничен е и броят на възможностите за задаване на въпроси, ще следя много строго за спазването на времето за изказване. Ако записал се за изказване колега не е в залата, когато настъпи моментът за изказване, няма да има право да навакса. Няма да има процедура на спонтанни изказвания. Комисията по заетост е водеща комисия по време на днешното изслушване, но Комисията по култура и Комисията по правата на жените също ще участват в днешното изслушване в качеството си на подпомагащи асоциирани комисии. Добре дошли на колегите и от тези комисии. Те ще поставят редица въпроси, спадащи към ресора на техните комисии. Първият кръг от въпроси. В рамките на този кръг ще се изкажат координаторите на политическите групи и един представител на независимите членове на парламента. Осигурен е устен превод с 23 езика. Всички оратори могат да се изказват народните си езици. Аз лично ще се възползвам от тази възможност. Нека припомня на колегите, които предстои да се изказват, че изказванията им ще бъдат превеждани, т.е. не трябва да говорим прекалено бързо. Госпожа Тайсен заяви, че ще говори на родния си език холандски когато отговаря на въпросите, тъй като иска да е колкото се може по-ясна и точна. Колеги, които от по-дълго са в парламента, знаят, че госпожа Тайсън отлично владее, освен това, английски и френски език. Днешното изслушване ще се излъчва на живо на страницата в интернет на парламента. След това ще е възможно то да бъде проследено и на видеозапис, също на страницата в интернет на парламента. Сега ще се изкажа народния си език на шведски. Ще кажа няколко стъпителни думи от свое име. Е, е av mina starkaste minnen från eh, Europaparlamentsvalrörelsen eh, i våras. Един от най-ясните ми спомени от тази годишните избори за Европейския парламент бе един телефонен разговор, който проведох с свещеник, работещ в Южна Швеция. Това бе жена свещеник. Тя бе изключително загрижена, дори бих казала отчаяна, тъй като ежедневно е свидетел на ужасяваща социална несправедливост, вижда с очите си шофьори на тежкотоварни автомобили, които са принудени буквално да живеят в камионите на паркинг пред нейната църква. Тези хора не са сключили трудови договори, но са напълно зависими от работата си. Живеят при изключително тежки условия, тъй като зимите в Швеция са много тежки. Някои от тях не могат да се отопляват на включени двигатели, тъй като това би било прекалено скъпо и са принудени да търсят други възможности. Свидетели сме на подобни явления не само в този отрасъл. Сред потърпевшите са и жени в редица други отрасли. Това е днешната реалност. Реалност, в която се потъпкват правата на работниците поради кризата. Тези хора понякога не просто нямат работа, те нямат никакви права. За съжаление, Европейският съюз все още е много далеч от постигането на целите в рамките на стратегията Европа до 2020 година. Над 120 милиона души са изложени на риск от бедност и социална изолация. 13,5 милиона от тях са деца. Тази година безработицата в Европейския съюз бе средно 20%. Има големи разлики между държавите членки, що се отнася до процента на безработица. В някои държави над 50% от младите хора са безработни. Усетихме последиците от това явление по време на изборите за Европейски парламент. Тогава голям процент от гласовете спечелиха по-крайните партии, което бе израз на отчаянието на гражданите, на безисходицата, в която се намират те. Ако не искаме да надделеят крайно популистките десни партии, ще трябва през идните години да реформираме пазара на труда и да работим за разкриването на нови, устойчиви работни места. Ще трябва да поставим акцента върху колкото се може по-ефективни действия, които да дадат равни възможности на всички, равни възможности на пазара на труда ще трябва да предприемем силни действия. Комисарят, който ще отговаря за този ресор, ще носи голяма отговорност. Европейските граждани очакват от нас да сме достатъчно категорични, за да се справим с тази важна задача. Те очакват един силен комисар, който да може да постигне промени не можем просто да чакаме с кръстени ръце. Назрял е моментът за действие. Нека сега дам думата на госпожа Тайсен за встъпител.